Bueno, si les parece, <laughs> comenzamos. Luego se quejan del presidente. Empezamos 20 minutos tarde, no está el señor. Ами ако можем да започваме, защото сме с 20 минути а, закъснение, господин Стивенсън обаче го няма. Прекрасно. Господин Стивенсън не е тук, но госпожа Рода сте тук, така че предлагам да а, сменим а, поредността в а, дневния ред и така започваме с точка 11. След това ще се върнем отново на 10, за да не губим време. Позволете да ви помоля да ни съобщите от самото начало, ако искате да вземете думата, да бъдете кратки, защото сме много изостанали. И така, ако може да започнем по точка 11. Обмен на виждания. Веднага давам думата на госпожа Родъст. Тя ще ни запознае с реформата, особено в Средиземноморието. Благодаря, господин председател. Разбира се, че съм съгласна да разместим последователността на точките в дневния ред. Съжалявам обаче, че толкова малко колеги присъстват. Наистина, почти никой няма да може да ме изслуша днес. Надявам се асистентите да предадат информацията нататък предложих на докладчиците в Сянка днес да поставим акцента върху въздействието на реформата върху Средиземноморието. Средиземноморието е източник на особено голяма загриженост в областта на опор. Това е Дивия запад на европейските морета, тъй като риболовът там не се контролира достатъчно. Като причина за това се изтъква големият брой трети страни, които извършват а, риболовни усилия в Средиземноморието повечето от риболова се извършва в предвидената зона от 12 мили, т.е. запасите не се споделят с Тунис или Египет. С други думи, напълно е възможно да се упражнява контрол. От 2006 година се предприемат опити за решаване на проблема. След дълги разисквания съветът прие регламента за Средиземноморието, който обаче не се поставят особено амбициозни цели. Но все пак този регламент задължава държавите членки да управляват запасите. В други области обаче им се оставя прекалено голяма свобода прилагането и въвеждането на регламента в националното законодателство все още по никакъв начин не са напреднали. Засегнати са всички държави членки, някои не предприемат никакви действия по въвеждането други предприемат някакви мерки, но като цяло нито една от държавите членки не спазва задълженията си по регламента в достатъчен размер. Мисля, че трябва да окажем натиск с оглед прилагане на разпоредбите в регламента. Предлагам да приемем, например, доклад по собствена инициатива. Този регламент не спада към нашите прерогативи. Става дума за регламент на съвета. Но ако съветът не работи за спазването на своите актове, то как ще подходи към актове приети от нас? Затова трябва да окажем натиск. Второ, трябва да формулираме наше становище за бъдещето на риболова в Средиземноморието, така че по-бързо да се усъвършенстват разпоредбите на регламента. Реформата на опор трябва да ни предостави подходяща отправна точка. По основния регламент. Основния регламент трябва да ни помогне да отправим поглед към бъдещето в основния регламент не бива да се предвиждат разпоредби, които да представляват пречки за осъществяването на политиката в Средиземноморието. Трябва да се разработи подход, в който да бъде включено и Средиземноморието, но не бива този подход да почива на принципа на най-малкия общ знаменател трябва да можем да си поставим амбициозни цели по отношение на реформата. С други думи сме изправени пред голямо предизвикателство, по което обаче трябва да работим. Нека не говорим само празни приказки, нека работим и по същество. Някои колеги смятат, че реформата на опор ще представлява проблем за Средиземноморието. Това е така, тъй като в Средиземноморието следва да се установи устойчив риболов, например чрез определянето на размер за максималния устойчив улов. И това е така, защото до момента в тази област по отношение на Средиземноморието не са предприемани никакви мерки. По отношение на други морета вече има такива разпоредби, например за свръхексплоатацията за максималния допустим улов. Мисля, че в основния регламент ясно е заложено как да се постигне тази цел, например чрез напасване на квотите. За Средиземноморието не са предвидени подобни промени в квотите, затова не е ясно как там ще се постигне целта за максималния допустим улов. Същото въжи и за намаляването на свръхкапацитета. В момента той се намалява чрез един оспорван инструмент, прехвърляемите риболовни концесии. Те се прилагат към а, други морета, но не и към Средиземноморието. Там това не е възможно. Според мен това не е добре, тъй като основният регламент трябва да предвижда спазването на изискванията в определени срокове. Предвидени са цели за Средиземноморието, но нямаме инструментите, с които да ги приложим. И мисля, че колегите, които представляват държави от региона, трябва да предприемат нещо по въпроса, трябва да поемат ангажимент за борба с прекомерния улов, да проявят по-голяма готовност за действие от своите правителства. Какво можем да направим? Първо, трябва да излезем извън рамките на основния регламент и да предвидим специални срокове във всички региони, където положението е по-сложно, където е необходимо повече време за намирането на решения, трябва да предвидим и по-дълги срокове. Например, по-дълги срокове за въвеждането на забран вър... забрана върху изхвърлянето на улова. Освен това, трябва да помислим и за прилагането на други инструменти, освен прехвърляемите риболовни концесии, за справяне с свръхкапацитета. Надявам се, че ще настъпи момент, в който и по отношение на Средиземноморието ще можем да определим квоти. За момента можем да определим размера на общия допустим улов или альтернативни ограничения за риболовните усилия. Възможно е да се въведат и зони, в които е забранен риболовът бе предложена и идеята да се въведат зони, в които могат да ловуват само рибари от региона. С интерес очаквам вашите предложения. Важно е да разработим решения, които да залегнат в основния регламент. Всички мерки, които са обвързани с точен график, внасят определена динамика в процеса. Ако до 2013 година трябва да се определи размера на общия допустим улов, т.е. да се постигне, извинете, някакъв размер на общия допустим улов, то държавите членки ще имат по-голям стимул да предприемат нещо. Ще имаме възможност и да преразгледаме регламента за Средиземноморието. Това е вторият ни основен проект след реформата на опор. Разбира се, трябва да приложим и подхода на регионализацията. Аз представлявам Северна Европа, не съм експерт по Средиземноморието, но в моята политическа група има колеги от Средиземноморския регион, с които тясно си сътруднича. Заедно ще разработим предложение за Средиземноморието. Разбира се, с интерес ще очаквам и предложенията на колеги от други политически групи. Благодаря ви за вниманието и извинете, че говорих толкова дълго, но мисля, че темата беше важна. Председателя, благодаря. Госпожа Ловин прожела думата. Първо вие имате думата. Благодаря. Благодаря на докладчицата. Наистина, Струва си да водим отделен дебат по средиземноморието. Много съжалявам, че толкова малко колеги са в залата днес. Мисля, че само аз и господин Милана сме представители на средиземноморски държави. Да, видях и вас. Мисля, че това е много типично. И госпожа Родост посочи тъжния факт, че регламента за Средиземноморието не се изпълнява. Държавите членки не представят своите планове за управление и нещата просто не върват. Има известна липса на желание от държавите членки в Средиземноморието сериозно да се заемат с е, изпълнението на плановете и задачите в общата политика в рибното стопанство. Наистина важно е да имаме и данни, що се отнася до различни видове, запаси и риболовни усилия. Мисля, че трябва да обърнем внимание на всички тези въпроси, тъй като държавите проявяват най-голям интерес към мерките за финансиране е, от е, многогодишната финансова рамка. Така че, ако не се спазват правилата на ОПОР, мисля, че трябва да бъде съответната държава дисквалифицирана по отношение достъпа до фонда Морско дело и рибно стопанство. Изключително важно е това да бъде позицията на Европейския съюз. Трябва да се възползваме от ползите от една страна, но трябва да изпълняваме всички задължения от друга. Липсата на данни е голям проблем за управление на различните видове в Средиземноморието и тази тема заслужава своето внимание управлението на запасите, на рибните запаси. Ние не знаем какво състояние се намират е, те, как ще ги управляваме как ще знаем какъв е максималният устойчив улов, ако не разполагаме с пълни данни. Говорим за регионализация. И регионалният съвет за Средиземноморието доколкото зная, не му се чува особено думата. Идеята за регионализация на комисията означава, че самите региони взимат инициативата в свои ръце и очаквам регионалния консултативен съвет в Средиземноморието наистина да има много активна дейност. Например, в Балтийско море има възприята инициатива за срещи с държавите членки, така че те да могат да поемат нещата в свои ръце, да работят по мерките за регионализация. Мисля, че в Средиземноморието трябва да се подходи по същия начин. Има конкретни предложения за сътрудничество за оказване на въздействие по, на местно ниво в Средиземноморието. А за Европейския съюз наистина е много трудно да изпълнява политиката си, затова и искаме да има регионализация, както в географски смисъл, така и в управление на морските басейни. Що се отнася до защитените зони в Средоземноорието? Да, аз подкрепям тази идея, но е важно за всички морски територии да се изпълняват мерките за защита. Това е важно за всички. Благодаря. Председателя, благодаря. Преди да дам думата за въпроси, моля из, да, си, да ме извините колегите, които влязаха по-късно. Някой в един момент каза, че е, се е получила информация за съданието нашето, че ще започне в 10.30. Извинявайте, няма нищо такова. Ако някой е разпратил подобно съобщение, то е без мое знание. В противен случай щях да изчакам до 10.30. А пък аз не изчаках, защото изобщо нямах представа, че е подобно съобщение е разпратено. За това ви моля за извинение. И тъй като господин Стивенсън не беше в залата, решихме да променим реда в и започнахме с точка 11 от дневния ред. След това, разбира се, ще се върнем на 10 точка. Господин Стивенсън, съжалявам, че така се получи. Моля за извинение. Господин Милано. Благодаря, президенте. Е, Благодаря много. казаното от госпожа Родост. очертава картината в Средиземноморието. Има основание да се тревожим относно изпълнението на регламента. Очевидно реализацията е трудна, може би, защото защото бе прият регламента без участието активно на Европейския парламент, а се разчита се изцяло, изцяло на съгласието постигнато между държавите членки. И в крайна сметка, може би, крайният резултат не отразява обстановката в Средиземноморието, която е комплексна. Но това пък не е основание да не се изпълнява регламента. В Италия, например, е много трудно да се изпълни регламента, просто защото 800 пристанища, където се разтоварва рибата, съществуват. Всеки съд избира къде да акустира, но представете си, трябва да се отчетат характеристиките на всички тези пристанища. Има различни видове, които се ловят с различни съоръжения. Трябва да се правят нужните проверки по места и има доста незаконен улов. Е, Трябва да имаме предвид, че трябва да защитаваме морето. Това е много важен е, ресурс за нас. Трябва да обмислим този регламент много внимателно. Така че, когато реформираме, трябва да заложим промяна, която е изпълнима. 2013 дала своя ентрада в вигоре, кара 2010. Мисля, че 2013 година ще се направи оценка на регламента. Ще бъде полезно а, комисията също така да помисли не е ли необходимо да се направи проучване не в 2013 година, една година по-рано. Е, също друго нещо важно. Средиземноморието е комплексен басейн. Има големи разлики между е, една точка и друга. Например, Черно море. В Черно море има конкретна структура, тип е, у, риболов, взаимоотношения както между държави членки на Европейския съюз, така и с трети страни. Адриатическо море също съвсем различен басейн. Така че не може да се прилага една и съща мяра, когато става въпрос за риболовни съоръжения. 800 км дължина, обаче дълбочината може да е съвсем различна. Край Италия, например, също крайбрежните води понякога са много дълбоки в Адриатическо море по същия начин. Става дума за различни специфики. Ако искаме да има устойчив улов в Средиземно море, и ако не искаме да имаме 80% свръх улов, мисля, че тук обаче няма достатъчно научни данни, които да потвърдят е, този процент, но както и да е, трябва да направим необходимото, за да е, променим разпоредбите. Реформата трябва да ни насочи в правилната посока – трябва да има конкретни разпоредби, даже групи, например за Средиземноморието, за Адриатическо море, както и за останалата част, останалите дялове от Средиземноморското море. А, например, Черно море е по-голямо от Балтийско море, Адриатическо е почти колкото Балтийско море. Но Изключително важно е да се отчитат разликите между отделните басейни. Дълго съм говорил с е, докладчицата. Ще продължа тези разговори в бъдеще, когато е, правим проекта на документа. Това се прилага към всички крайбрежни води на Европейския съюз, но по отношение на Средиземно море трябва да предложим нови механизми. Нужден е новаторски подход. Има известни ограничения, що се отнася до съдовете, рибарите, е, обмисляме тези аспекти, но пък не говорим, не разработваме нужните мерки за, среди, за самото Средиземноморие, за морето. Трябва да мислим за морето на първо място. Когато става дума за Средиземноморието, не би трябвало само да ограничаваме улова. Трябва да осигурим правилните условия, така че да може да има възпроизвеждане в е, морето на запасите. И е изключително важно да проверяваме, разбира се, какъв е улова. Улова трябва да има проверки. Това е едната страна на нещата. Но важно е да изградим и мрежи, където няма да има е, риболов. И тук не става въпрос за е, един-два месеца е, сезони, в които няма улов. Може би трябва да въведем някъде три годишен период за забрана на улова и да изградим а, мрежи, за да можем да помогнем, ако мога така да кажа, на морето да се възстанови и развива. Това е нещо много важно. Между другото, това не се отнася само за Средиземноморието. Това е свързано с общата реформа на ОПОР. Някои гръцки е, острови не правиха експеримент в тази насока, също така и някои италиански е, региони. Експериментите сочат положителни резултати. Така че в някои зони няколко години не се позволява улов а след това вече е, резултатите посочват, че запасите, запасите са по-големи. Това е нещо много важно, защото това е подход, който се базира на екосистемите, не е свързан единствено и само с оценката на, на това, което може да се лови в морето. Свързано е с взимането на решения, политически действия, които могат да помогнат на морето да произвежда повече запаси. Мисля, че това трябва да е правилната посока за развитие на Средиземноморието. Трябва да подходим по същия начин и за други морски територии. Нещо друго по отношение на инициативата на парламента. Не мисля, че дискусията се свежда само до малка промяна или изменение на основния регламент. Да, приключвам, господин председателю. Мисля, че координаторите трябва да предложат конкретна програма за действие в Средиземноморието с основно залегналите три идеи, които предложих вече. Първо, оценки на въздействието на регламента преди 2013 година. След това стратегия за Адриатическо и Черно море. Трябва да предложим на Европейската комисия да разработи този подход, а не просто да прави преглед на регламента. Ако паралелно подходим по този начин, заедно с реформата на ОПОР, според мен, вече ще извършим промяна в положението по отношение на Средиземноморието. И на трето място, мисля, че Европейската комисия и цяла Европа трябва да предложи различна стратегия за североафриканските държави и балканските държави, а именно Турция, а също така и за Русия защото Средиземноморието е голяма територия и е необходимо да има координация между всички, за да можем да защитим Средиземно море. Не можем от едната страна да го защитаваме, а от другата страна нищо да не се прави. Госпожа Петрал. Obrigada, Благодаря, господин председател. по темата. Най-напред позволете да кажа, винаги съм подкрепила регионализацията. Наличието на конкретни регионални планове за морските райони, според мен е бъдещето. Мисля, че не би трябвало да има възражения по казаното за Средиземноморието, но имам въпрос към госпожа Родост. Мисля, че казахте, че някои региони трябва, е, задължително е да бъдат обособени, където и там да има ограничен достъп на рибари. Тоест, само рибарите, които живеят в района, ще имат достъп до тази зона. Интересна идея. Ако не влезем в повече подробности по тази тема, бих искала да зная какви ще са критериите, по които ще се подбират тези зони. Тъй като, що се отнася до рибарството, особено в периферията на Съюза. Аз самата винаги съм подкрепила такава идея, тъй като има зони, които са особено деликатни от гледна точка на географията, живота в района и би било добре да се ограничи достъпа само на рибари от района до тези зони. Но въпросът ми е какви критерии ще се прилагат. Дали ще бъде типа на а, риболовния съд или вида риба, изобщо какви ще бъдат критериите за този ограничен достъп. Ако само флотата от региона има право на достъп, тогава трябва да имаме ясна дефиниция може би бих могли да се ограничим до, да се ограничим до определени видове. Добре, госпожа Фрага. Благодаря ви. Не зная. Не съм имала възможност да обсъда въпроса с госпожа Родъст, така че нямам а, а, право да кажа мнението си, въпреки че имам такова. Искам обаче в светлината на казаното от комисара Даманяки вчера. Тя вчера каза, че трябва да имаме подход към Средиземноморието, така както имаме към Атлантика и други водни басейни в рамките на Съюза. Така че любимите ни технически мерки за Средиземноморието са мерки, които така и не се приложиха и предишните не се приложиха. Просто защото или нямаше необходими е, съоръжения, рибарски съоръжения с минимални размери и така нататък. Те, че е, можем да се опитаме да проявим някаква последователност, но тези мерки не се прилагат. А като се има предвид видовете риба, особено червената риба тон, се прилагат квоти, това е схемата за достъп, но модела като че ли и сега не е по-различен. Нямаме модел, с други думи казано, на базата на квоти за Средиземноморието. Единственият модел, който се прилага за управление на ресурсите е усилието, което се изисква. Това е един модел, който всички държави членки отхвърлиха. Те не искат този модел да се прилага към водните басейни на общността. Ако това е модела, който ще се прилага в Средиземноморието, какво ще стане, след като моделът не е приложим за останалите водни басейни, тогава стигаме до нещо като дискриминация. Аз смятам, че трябва да се използва един модел на управление, който е лесен за проверка, който няма да доведе до изхвърляне, но пък такива модели се отхвърлят от отрасъла. Така че, може би, трябва да си направим извод какво предстои от тук нататъка по отношение на проверките и контрола. Има някои сфери, при които може да се използва данъци и квоти, но това въжи за други райони, а за Средиземноморието искаме моделът да бъде на база на усилието. Така че, според мен, не е ясно каква е визията за бъдещето. Комисията казва, че ще се създаде някакъв модел за управление, който да е съвсем специфичен, да е конкретно създаден за Средиземноморието, но тогава трябва да знаем какъв ще бъде той. Ако искаме а, квоти за Средиземноморието, добре, но комисията трябва да ни обясни какво има предвид. Аз няма а, да изказвам твърдо мнение. Мисля, че комисията трябва да го направи. Тя трябва ясно да каже какво иска. И за да противореча малко на господин Милан, въпреки че моето противоречие не е много сериозно, защото аз подкрепям повечето от нещата, които той каза. За Средиземноморието обаче аз не подкрепям тези, създаването на тези а, специфични зони. Спомням си времената, въпреки че не съм много отдавна в тези среди, но си спомням а, едно предложение, според което Адриатическо море беше обявено за по-различно. Нямаше основания, които бяха много солидни и по времето на Бонино. Не беше предприета някаква законодателна инициатива в тази посока. Беше казано, че рибата хек ще се увеличава на база на подобни мерки в Адриатическо море, което беше пълна глупост, защото а, Имаше много рибарски кораби от региона, които а, просто излизаха и уловът им беше главно от малки рибки, а, защото просто те ходеха да, на риболов в районите, където рибата се размножава. Така че трябва да сме много внимателни. Има някои въпроси, които са по-конкретно свързани с Средиземноморието. Примерно португар, португалците имат имат такива изисквания за 12-те мили. Това са все въпроси, които трябва да бъдат изяснени, но ние трябва да сме много внимателни, когато правим подобни разграничения, защото според мен районите не са чак толкова различни. Може би Имаме прекрасни идеи. В миналото имахме такива, като кажем, че примерно а, рибата хек а, примерно расте по различен начин. Мисля, че комисията трябва да ни каже какво има предвид, защото тя направи предложение, за да видим дали можем да го подобрим в последствие. Благодаря, господин Кадек. Благодаря, господин председател. Мисля, че Средиземноморието, както и Балт Тийския регион, а и други райони, са твърде специфични. Всяко море си има своите характерни особености. За разлика от казаното от госпожа Фрага, Кармен Фрага, мисля, че трябва да се върнем отново към принципите, на които почива реформата. Мисля, че проблемите са все едни и същи. В Средиземноморието в Северно море и къде ли не. Така че трябва подхода ни да бъде регионален, трябва да се вземат предвид особеностите, социално-економическото въздействие върху региона и а, взаимодействието между различните рибни видове. Това са все специфични въпроси за Средиземноморието, както и на други места, според мен. Балтийско море, Ламанша и така нататък. Трябва да има истинска регионализация. Трябва да се вземат предвид отделните рибове, риб, рибни видове. Не знае каква е позицията на докладчика, на комисията. Управлението на запасите трябва да се има предвид. В Средиземноморието нямаме система на данъчно облагане мисля, че трябва да нагодим въпросите там към подхода, който се използва на други места. Що се отнася до фонда за рибарство, мисля, че това е най-добрият начин да се управлява дейността, въпреки че много държавите членки са против. Извинявайте, данъчното облагане. Що се отнася до съдовете. Трябва да бъдат изключени поневременно зоните, районите, в които рибата се размножава когато това са райони, които се споделят и с трети страни, трябва да се хармонизира подхода на компетентните органи трябва да имаме европейски стандарти за управление, така както и на други, по други въпроси. Трябва да помислим за постепенно забраняване на изхвърлянето. Но за да не повтарям казаното от преждеговорившите, мисля, че комисията направи някои предложения, които като че ли не отговарят на условията в Средиземноморието. Там риболова по бреговете е нещо много важно от социално-економическа гледна точка. така че регионализацията и управлението на регионално ниво е нещо изключително важно за Средиземноморието. Може да прилагаме технически мерки, като вземем предвид, примерно, риболова, който не е с промишлени цели, Регионализацията, регионализацията обаче е по-важна среди морето, отколкото за други региони. Благодаря много, господин Кадек. Господин Бянки от Европейската комисия, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да засегна някои от въпросите, които бяха повдигнати в хода на дебата днес. Ще се опитам да предложа някои отговори по отношение позицията на комисията, така както тя е изложена в предложението. Нека да започна, като кажа, че комисията не предлага е, по-различна политика по отношение на рибарството в Средиземно море. Реформата цели вземането предвид на някои регионални особености в отделните морски басейни, но не предлага промяна в спецификата на Средиземноморието. Тя е взета предвид и в регламента за Средиземноморието. Ние искаме нещата в Средиземноморието да върват. Това е предизвикателство за държавите членки. Те наистина трябва да положат усилия нещата да вървят. Предложенията, които направихме, например по регионализацията, изхождат от един модел. Моделът, който предлагаме, е моделът, който съществува в регулирането на Средиземноморието и в момента. Тоест, държавите членки предприемат мерки, които а, те прилагат в своите собствени териториални води, като се, вземе предвид, като се вземат предвид особеностите, характеристиките както на рибарството в района, така и на морския басейн. Така че това е базата, на която се развива модела за регионализацията. Естествено, предлагаме не задължителна система, а задаваме параметри за сътрудничеството между държавите членки, а те имат свободата да процедират така, както според тях е най-добре в своите териториални води. Някои от вас повдигнаха въпроса за трети страни в Средиземноморието. Това е важен въпрос не само в Средиземноморието, но там той е особено съществен. Направили сме предложение, което цели а, да се засилят а, взаимовръзките с трети страни чрез инструментариума, а, с който разполагаме, чрез по-добро сътрудничество, чрез включване на споразумения с трети страни. Ние всъщност се целим по-добре в а, действията, които се реализират в целия басейн, в цялата система. А, тук става дума за държави членки и за трети страни, така че трябва ясно да кажем какво искаме да постигнем, за да дава резултати управлението а, в, а, на, на ресурсите в Средиземно море. Както каза и господин Милана, това е нещо много важно. А, знаем, че за Средиземноморието няма данъци, няма квоти. Предложението не променя статуквото в това отношение. На практика се търсят възможности управлението на усилието да бъде реално – да се да не се използва повече една упростена система за управление на усилията, а да се обърнем по-скоро към научно обосновани начини за управление на усилието. Изхвърлянето е въпрос, който много обсъждаме. В Средиземноморието това също е проблем това има общо пак с въпроса за данъци и квоти, но имаме, въпро... имаме проблем и с общия допустим улов, с улова на маломерни а, риби, но там проблема като че ли стои по остро. Това са въпроси, които обаче биха отнели време. Необходимо е да се работи по пилотни проекти, да се работи по, а, чрез съществуващия фонд, а в бъдеще да се постигне по-добра селективност чрез бъдещия фонд. Чухме и идеи за това как да се процедира по отношение на маломерните, на малките рибки. Необходимо е да се създадат някои пилотни, някои пазари като пилотни такива, но държавите членки държавите членки трябва да създадат система от правила, те съществуват на някои места, в някои а, държави, в които няма организации на производителите, където няма преработвателни а, заводи. Така че това са важни проблеми, но трябва националните администрации да се ангажират повече, за да се създадат условия, при които системата наистина да работи добре. Последното което а, искам да кажа по прехвърляемите а, риб, рибарски квоти, риболовни квоти. Въпросът за неекономическият риболов, за риболов, който няма економическо значение, не бива да подценяваме възможностите, които все пак предоставяме на държавите членки чрез това предложение, да разработят своя собствена система. А, така те ще могат да отговорят на потребностите на а, както на морския басейн, така и на а, своите а, на своето рибарство те ще разработят въпросите в повече подробности и ще успеят да постигнат това, от което те имат нужда, а, за да може а, рибарството, което няма економическо значение, да излезе извън ограничението на, тези, на тази 12 мили, 12 милова зона. Така че в никакъв случай ние не искаме е да предприемаме прескриптивния подход. Е, остава още много работа за държавите членки, които трябва да определят за себе си какво искат да опазват и какво искат да предотвратят. След което трябва да обединим усилията си и да осигурим защитни механизми, които действително ще а, е, издържат опита на а, е, времето и на реалността. Благодаря ви. Благодаря много, господин, госпожа Родост. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които ме изслушаха. Оставам с впечатлението, че като цяло казаното от мен бе възприето. Трябва да предвидим альтернативни възможности за възстановяване на запасите в Средиземно море и да предприемем съответните действия. Съгласна съм с вас за това, че спешно трябва да се преразгледа регламента за Средиземноморието. Той бе прият в момент, когато Европейският парламент нямаше възможност да се включи в процеса. Съдейки по прилагането на регламента за Средиземноморието, можем да си направим извода, че резултатите са плачевни Изводът е, че или в самите разпоредби има съществени грешки, или че централната изпълнителна власт в държавите членки не полага достатъчни усилия за прилагането на регламента. Мисля, че трябва да проучим какви са причините за това плачевно прилагане. По въпроса на госпожа Патрал Невеш, Предложението, което изложих, е изтъквано от немалко колеги, в това число и в работната ни група. Предлагаме в определени зони да могат да извършват улов само рибарите от региона. Така ще се ограничи броят от хора, които ще поемат отговорност. Рибарите, ще имат по-голям стимул лично да поемат отговорност, ще могат и да се контролират взаимно. В момента работим по уточняване на подробностите по това предложение. Ще приемем и коментари и предложения от ваша страна. Нека ви припомня, че вчера вечерта ресорният комисар заяви, че съветът на министрите се е изказал положително за изхвърлянето. Все още обаче не е уточнено точно кога и как ще бъде въведена забраната върху изхвърлянето. Мисля, че тази забрана е голям шанс за Средиземноморието. Мисля, че определението на дребномащабния риболов, на това кой се занимава с дребномащабен риболов, все още не е уточнено. Мисля, че техниката днес вече е много напреднала. Ще ви дам за пример мобилните телефони преди 5-6 години. Апаратите бяха огромни, а днес са съвсем мънички и имат много приложения. Мисля, че във връзка с това трябва да направим някакви промени по отношение на общия допустим улов. Моля ви и максимално бързо да ми представите своите предложения, за да можем всички заедно да постигнем нещо. Преминаваме към точка 10 или по-точно връщаме се на точка 10, която отложихме обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Вече сме провели две разисквания по тази тема. Разполагате с документа. Бе проведено и изслушване. Господин Стивенсън ще ни представи сега доклада си. Имате думата, господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че настъпи известно объркване тъй като не знаехме, че ще започнем в 10 часа. Мислехме, че ще започне в 10 и половина и отидохме в кафенето. Всъщност можехме и там да си проведем заседанието. Благодаря ви за възможността още веднъж да обсъдим моя доклад за общата организация на пазара Както каза господин председателят, вече сме обсъждали този доклад. Бе проведена и ползотворна предварителна среща с докладчиците в Сянка. Вече са внесени и моите проекто изменения по проекта за регламент. Ще ви изложа какво се състоят тези изменения? В предложението за общата организация на пазарите няма предложение за разпоредби за търговията. Повечето заинтересовани страни твърдят, че в момента системата работи добре. Затова бих препоръчал на комисията, ако внася нови предложения за търговията, те да са ориентирани към запазване на статуквото. Второ, предлагам по-активна роля на организациите на производителите, най-вече по отношение на данните за управлението на рибарството. Трябва да се определят и критериите за създаването на организации на производителите, като например брой на членовете, транснационалните организации и асоциациите от организации на производителите могат да допринесат за въвеждането на общи правила с задължителен характер. Внесъл съм и няколко предложения за етикетирането. Етикетите трябва да съдържат ясна информация за происхода на продуктите, за методите на производство трябва да се използват указания, формулировки, които да са ясни за потребителите. Трябва да има задължителни данни за обема на разтоварената риба. Може да има също така и указания за качеството. Предлагам доброволното използване на така наречените еко-маркировки. Насърчавам държавите членки напълно да се възползват от съвременните технологии, като например тестове ДНК, така че производителите да не дават погрешна информация на потребителите. По отношение на изхвърлянето, против идеята съм изхвърляната риба да се предоставя на благотворителни организации, училища и болници. Това ще се отрази неблагоприятно върху пазара Предлагам разтоварената риба да се използва за производството на стръв, рибно масло или рибно брашно. Държавите членки могат да получат известна компенсация, с която да покрият разходите по разтоварването. Насърчавам също така и въвеждането и финансирането на нови технологии. С това ще се допълнят данните от електронните корабни дневници и от системата за наблюдение на плавателните съдове. Предлагам също така и нови разпоред новите разпоредби да влязат в сила с някои изключения от 1 януари 2014 година и да бъдат преразгледани и от трите институции до 2019 година. Изисках също така да се удължи и срокът за внасяне на изменения. Първоначално той беше 29 март и дори и 29 март бе определен като дата, след като удължихме срока. Първоначално бе предвиден 26 марта. След като приключим разискванията тази сутрин, предлагам срокът за внасяне на изменения да е 12 април. Разбира се, ще трябва и вие да приемете тази идея, но така ще имаме време да внесем и добри изменения. Председателя, благодаря. Четирима души желая думата. Госпожа Ловин най-напред. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Стивен, за наистина изключително задълбочения доклад. Голямо удоволствие е, че можем да дискутираме самите изменения. Е, ще е, споделя нашето становище по тях. Първо изменение. Вече дискутирахме този въпрос. Правилата на СТО и идеята, че всичко, което е важно, трябва да бъде свързано с устойчивите практики за риболов за някои това е малко противоречив аспект, но и при доклада на господин Галагър видяхме как ще се развият нещата при СЕТЕ, но сме принципно съгласни по този въпрос. По отношение на трето изменение, където се уточняват е, точка от преамбюла 7, точно колко са, точките, колко са а, е, организациите на производителите, тук може би Прекалено конкретна тази информация, за да влезе в регламента, може би трябва да се промени. По отношение на четвърто изменение, искате да има минимален брой членове като критерии, за да може да бъде припозната една организация за организация на производителите. Може би тук си изтрува малко повече да поговорим. Не ми е ясно дали съвсем добре го разбирам. Комисията вече предлага да има по-ясни критерии за организациите на производителите. Но как точно броя им е важен, бихте ли уточнил? По-нататък. Нещо, с което не сме съгласни, Стилът. А именно еко етикировката Европейски съюз. Има критерии минимални, които са задължителни нормативи за всички подобни маркировки. Не може просто е, да запишем, че дадена стока е, е природосъобразна или е еко, е, когато тя всъщност не е проверена, че е такава. Така че трябва да видим как точно ще преразгледаме разпоредбите за еко маркировката. Знаем, че комисията има ясна позиция по въпроса, но според нас, не, ние като Европейски съюз не трябва да издаваме а, разрешенията за а, маркировка или етикет ЕС. Това са различни роли. Как Европейският съюз може да вземе решение какви правила се прилагат за всички и кои са правилата, които надграждат тези правила, за да може да се въведе маркировката ЕКО. Трудно е това, да. За енергийната ефективност Европейски съюз има вече разработени мерки. Преди няколко години е, се разработи скалата от А до Ф, например за хладилниците и някои, които са с F са в дъното на скалата, а пък А е най-горе в скалата и потребителите биха избрали А. Сега вече обаче всички производители слагат етикет А на своите хладилници, защото никой не иска да му застоява стоката. И се получава А++, А+++++ и така нататък. И изправяме се предположението, че ако си правим наши собствени еко-етикировки, се получава именно нещо подобно. А Европейския съюз като пазител на високите стандарти от екологична и социална гледна точка, защото тук навлиза вече и е, социалния, аспект. Това е въпрос, който трябва да се анализира много внема, внимателно. Необходимо е да има минимални критерии, разбира се, за екомаркировка, но тяхната роля, ролята на етикетите е да подпомагат процесите, така че да могат да се е, преразглеждат критериите на следващата година, да станат още по-строги е, правилата по отношение на екологосъобразността. Не искаме да задържаме обаче развитието. Знаем какви политически дискусии се водят. Ако искаме да занижим стандарта екомаркировка или, напротив, да направим условията още по-сериозни. Така че не съм сигурна тук по този въпрос сертифицирането дали трябва така да се разглежда. Времето изтича, така ли? Председателя прекъсва ораторката. Мога ли да добавя нещо? Добре, ще продължа. Единайсто изменение. Заличавате а, разтоварването на сушите на продукти, които са а, предоставени от а, организациите на производителите за филантропични благотворителни цели. Бихте обяснили това. По-нататък 18-то изменение 40% за аквакултурите са качени на 65%. Защо това е така? Комисията предложи именно 40%. 21 изменение. Предлагате организациите на производителите да се финансират, а комисията предлага да финансират процесите. Това са ми въпросите. Председателя, благодаря. И така, вече имаме 8 заявили се е, оратори, така че не мога да дам, ще мога да дам думата на всички, може би, но в крайна сметка по 3 минути. Господин Галахар, най-напред. Вы не ме купите пал микро. D'abord, Господин Карек. Мисля, че трябва да имаме малко повече време за измененията. Трябва да сме готови за 26-ти. Разбирам, но ни трябва повече време. Благодаря на докладчика за изключително високото качество на доклада. Измененията, предложени от докладчика, са добри. но има редица аспекти, които могат да бъдат добавени, за да се попълни картината. Например, политиката за търговия, политиката за потребителите и политиката за лоялна конкуренция. Говорим за различни принципи, двустранни, многостранни търговски спогодби и равнопоставеност. Изабел засегна втория въпрос, на който и аз искам да се спра. В предишния доклад подчертахме и госпожа Фрага също се съгласи, че идеята за еко маркировка трябва да залегне в регламент, предложен от комисията 1 януари 2015 година е, е срокът, който бе предложен за този проект. На трето място, Организацията на производителите – има принципи за управление, които се предлагат, които отиват отвъд проекта на комисията. Но по отношение на изхвърлените риби. Според мен е важно да се предоставят е, не само на благотворителни организации, но могат да се произвеждат различни продукти от тях. Могат да бъдат обработвани. Аз ще предложа моите предложения за изменение, но доклада е отличен. Благодаря. Господин Кълне. Президент, Dank. Auch an ще направя всичко възможно да се вместя в трите минути, господин председател. Благодаря. Мисля, че докладът на господин Стивенсън е много важен. Първо, защото се отнася до защитата на потребителите. Второ, докладът засяга и темата за конкуренцията. И то конкуренцията на един пазар, който е най-големият износител на риба и продукти от риболов в света. Мисля, че като се имат предвид тези два елемента, трябва да създадем еднакви критерии за всички заинтересовани страни. Организациите на производителите трябва да спазват много строги критерии за качество, но същите такива строги критерии трябва да се прилагат и към вноса на продукти от риболов, например от Далечния изток или от Виетнам. Трябва да се въведат критерии, например за максималното допустимо съдържание на тежки метали. Що се отнася до прилува и нежелания улов – и изискванията за разтоварването в основния регламент, мисля, че трябва да има възможност за производството на стръв, рибно масло и рибно брашно, но то трябва строго да се регламентира. Трябва да продължим да разширяваме и укрепваме отрасъла на производство на продукти от аквакултури. И можем да създадем предпоставки за това с основния регламент. Можем да създадем предпоставки и при реформата на опор, но това ще обсъдим някой друг път. Сеньора Фрага. Благодаря. Госпожа Фрага. Благодаря. Ще разгледам някои от измененията, но първо искам да кажа, че съм напълно съгласна с еко-етикировката. Съгласна съм с казаното от госпожа Лювин. Ако следваме насоките няма да имаме проблеми, просто трябва да а, следваме предписанията. Няма нужда да ги преоткриваме. На второ място, измененията 11 и 13. А, имам принципно съгласие но пък не отговаря на решението, което ще вземем за изхвърлянията. Ако се съгласим с предложението за изхвърлянето съобразно регламента, тогава вече няма да бъде съгласна с тези две изменения. По 16-то. Бих желала комисията да обясни каква е позицията им тук, защото това трябва да ни е ясно, преди да заличаваме. 18-то. Отново моля комисията да обоснови тези проценти защото не трябва да бъде един и същи процента за аквакултурата и за рибно, рибното стопанство. Според мен това не е наложително, но не разбирам защо комисията предлага 40%. 21 изменение. Също не съм съгласна с това финансиране за съхраняване. Мисля, че трябва да остане предложението на комисията. 22. Мисля, че гъвкавостта, която искате да въведете тук, е твърде да, голяма. Мисля, че организациите трябва да направят най-напред своето предложение. По-нататък, за 23-то изменение, мисля, че можем да обединим предложението на комисията и вашето предложение. Според мен не се изключват двете. Казах вече за екомаркировката. Маркировка. 26-то изменение. Когато говорите за размразяване, за, за да може да се продава като пресна риба, това нещо е много важно. 42, 2, 42 член, 2 алинея. Тук трябва да разгледаме точните числа, защото говорим за различни ресурси, различни суровини, които се смесват в производството, така че не можем да създаваме етикети, които изобщо няма да могат да бъдат разбрани. 29-то изменение доброволно предоставената информация трябва да бъде ясно, че тя подлежи на проверка. Много е добре хората да предлагат такава информация. Но ние трябва да сме в състояние да проверим тази информация. В противен случай може да се пише какво ли не. Тоест, трябва да можем да проверим. До тук спирам. Благодаря. Госпожа Петрао. Благодаря господин председателя. Конкретно ще се спра. Não compreendo, не, на alteração 18, não compreendo nem. Изменение 18. Не разбирам как точно определена стойността от 40 и от 65%. Какви са критериите? По приложенията в които са вписани продукти, съдържащи не само риба. С тези продукти има проблеми с допустимостта. А що се отнася до научните наименования на определени видове, обикновено се използва наименованието, от което се употребява ежедневно. А ако едно наименование се използва за повече от един вид, ако има възможност то да се използва за повече от един вид, то тя трябва да се използва. Това ще е добре за пазара. Имам и коментар за оказването на датата на улова. Не ми е съвсем ясно как точно ще се действа по този въпрос. Предвижда се да се окажат две дати – датата на улова и датата на разтоварване но това може би ще обърка потребителите. Качеството на продукта обаче зависи от по-нататъчната му преработка след улова. Т.е. ако се окаже датата на улова, може да се стигне до объркване. По отношение на замразените продукти, как точно ще се извършва контрол върху датата на замразяване. Тези изисквания ще доведат до изкривяване на конкуренцията, в това число и е спрямо трети държави. Третите държави могат да окажат на етикетите каквито дати си искат. Ние не можем да упражняваме контрол върху това. Не искам на етикетите да се оказва датата на улова. Нито по отношение на рибата, нито по отношение на аквакултурите. Още няколко думи за екомаркировките. Аз напълно подкрепям тази идея, но искам да си я доизясня. Кой ще отговаря за сертифицирането? На кой орган, на коя структура ще се вмени подобна отговорност? Ако с такива компетенции разполага частна структура, то това според мен не би било особено добре, тъй като тя ще предпочита стопански субекти от частния пазар. Трябва също така и много точно да се определи какъв е улова на европейската флота и на другите флоти. Телеграфи. Господин Ферера, три минути. Благодаря. Е, nós registramos as propostas do, do colega Stevenson e numa primeira lei... Ще бъда съвсем кратък. Изслушахме предложенията на колегата Стивенсън. Някои приемаме, други не. Като цяло, предложенията според нас все още не са достатъчни. Аз съм докладчик в Комисията по околна среда и в качеството си на такъв изработих няколко допълнителни предложения, които според мен ще доусъвършенстват текста. Първо, въвеждането на ясен принцип, а именно – гарантиране на стабилността на пазара в рамките на общата организация и предоставяне на гаранции за производителите. Друг момент е свързан и с организациите на производителите трябва да се вземат предвид характеристиките на отделните държави членки. Има големи разлики. Ето защо е необходимо на държавите членки да се даде възможност сами да извършват управление, тъй като те най-добре са запознати с специфичната си ситуация. С други думи, добре е да се делегират на държавите членки, на националните администрации правомощия, свързани с организациите на производителите. Както вече казах, приемам някои от предложенията на колегата Стивенсън, други не. Той, например, предлага на етикетите да се предоставя информация за потребителите. Това е чудесно. Добро е и предложението за финансови обезщетения, така че разтоварването на прилова да не е в ущърп, в финансов ущърп на рибарите. Производителите трябва да получат обещетение за свръхразходите си. Има един момент, който не е отчетен достатъчно в текста, а именно много големите разлики при разпределянето на стойността по веригата на производство. Стойността е разпределена много неравномерно. първата брънка в веригата, този, който извършва първоначалната продажба, получава много малък процент от стойността. Трябва да гарантираме по-равномерно разпределяне на стойността по цялата верига на производство. От първоначалното пускане на пазара до окончателната продажба. Трябва да има с други думи, възможности за определенето на по-високи цени при първоначалното пускане на пазара. Благодаря, господин председателю. Първо искам да кажа, че предложението на комисията като цяло е доста добро. Но предложенията, които тук се правят, уточняват много аспекти и укрепват предложението по отношение на общата организация на пазара и търговията. Ние приветстваме а, трети страни да спазват или поне да приемат високите нормативи, които ние налагаме на нашите рибни стопанства и ребари. Е, разбира се, е, организациите на производителите би трябвало да играят голяма роля в пазара. Не съм съгласна с казаното от госпожа Ферейра по отношение е, организацията на производителите. Това е нещо, което означава различни стена за различните страни. И тяхната роля наистина е много голяма, особено по отношение на общата организация на пазара и опор. Говорим за общ пазар. На общия пазар трябва да имаме общи нормативи. И това всъщност прави или се опитва да направи господин Стивенсън по отношение на трето изменение и точките от преамбюла. Кратък коментар – Испания, Италия и Франция се упоменават. Аз също бих искал Ирландия и Обединеното кралство да бъдат включени. Що се отнася до шесто изменение? Необходимо е потребителите да имат е, достатъчно ясна и пълна информация относно продукт, продуктите, които използват. Да, това наистина е много важно. Може още да се засили тук текста, защото в крайна сметка става въпрос за проследяемост и прозрачност. За 18-то изменение. Въпрос вече бе зададен. Откъде се дошли тези проценти в предложението на комисията? Докладчиците предлагат 65%, дори 85%. Що се отнася до 20-то изменение? Неизпълнението може всъщност да означава изтегляне. Аз тук бих използвал думата води до, думичката shall на английски. Тоест императивност да има. 21 во изменение – този въпрос вече бе зададен, а именно съфинансирането. Тук за какво говорим? Финансите се дават на държавите членки. Просто може ли комисията да обясни какво има преди по съфинансиране? 23-то изменение – тук има нужда от подхода на пръчката, тоягата и моркова. Трябва да има някакво обещитение. Така че аз бих използвал на английски думичката Шут 27 изменение. Трябва да се опишат административните процедури и трябва да покажем каква е датата близо до 2015 година за влизане в сила. Е, коментарите от госпожа Лювен бяха, според мен, абсолютно точни. По отношение на екомаркировката, да, е, частните дружества имат съответни права. Трябва да се избегнат злоупотребите. Благодаря. Благодаря. Господин Ха... Госпожа Харгунд. Thank you, President. Um, just a few comments at this stage. First of all... Благодаря, господин председател. Първо, по отношение срока за представянето на а, предложения за изменение, а, нашият председател бя, беше твърде щедър, като ни даде възможност да продължим срока до април. А, с няколко дни повече ще имаме нещо, което е много важно и ние го приемаме с огромно удоволствие. По отношение етикетирането, поставянето на информация за, представянето на информация за деня, в който е настъпил улова. Това е важно. Има резон да се знае кога е извършен улова. Има разлика между риба, която е хваната преди 2 дни, преди пет дни, преди седем дни или повече. Така че предложението на господин Стивенсън съвсем не е лошо. Важно е рибарите, районите, зоните, в които се извършва риболова, да са с добро име и така потребителите ще имат възможност да изберат по-прясната риба, т.е. да изберат на, според това къде е разтоварена тя. Потребителите в цяла Европа биха естествено предпочели улова в държави, които от край време имат репутацията на риболовни и морски такива. Освен това, предложенията за удължаване, увеличаване извинете, на децентрализацията при вземането на решения са нещо, което аз също бих подкрепил. Така че, в крайна сметка, комисията взема окончателните решения, но аз не считам, че трябва да бъде така поне по отношение на политиката за рибарство в Европа. Като имаме предвид неблагополучията, на които дълго време сме свидетели следствие на централизацията. По отношение на прилова и възможността да се отървем от изхвърлянето чрез други дейности. както обясни господин Стивенсън, в предложение за изменение 23 се дават три възможности. Аз съм твърде сдържан когато става въпрос за използване на прилова и създаването на квоти и за това, ако някои от рибите са, могат да се консумират от хора, и ако са хубави, пресни риби, би трябвало да се помисли за тяхното използване. Благодаря на господин Хъчесън, госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. Сега в това предложение за реформа а, на общата а, политика на пазара не става дума за рибарството, което няма економическо значение. В а, отрасъла, има много участници, има и много организации, които не са организации на производители, а са по-скоро организации на дребни рибари. Но те също трябва да бъдат взети предвид. За да бъде устойчиво рибарството, компетентните органи трябва да предоставят повече защита, но когато става дума за определяне на происхода, това е един вид гаранция. Гаранция за качество, гаранцията за происход е точно това. Тъй, че имаме известни лостове, но те не се прилагат за целия отрасъл. Понякога пристигат, примерно, чилийски стоки, внос, които би трябвало да бъдат примерно миди или дори консервирани миди, а не винаги е точно така. По отношение на а, изменение 14 става дума за устойчива аквакултура, развиване на възможностите и а, но тук се изисква усилия от държавите членки и регионалните власти. Трябва да уточним какво разбираме под устойчива аквакултура, но каква е тя? Интензивна или екстензивна? Благодаря, госпожа Гарсия. Благодаря много. Преди всичко искам да поздравя господин Стивенсън за доклада. За първи път съм докладчик в Сянка и трябва да кажа, че господин Стивенсън е изготвил един качествен документ. Той ни дава възможност да навлезем в повече дълбочина и ни дава изходната позиция, над която, върху която да надграждаме. Организацията на пазара е един от основните стълбове в опор и според мене това е един изключително важен момент, изключително важен аспект на опор. Трябва да го вземем предвид. В този парламентарен мандат трябва да подобрим пазара, да подобрим потенциала в рамките на много бързите промени, които се извършват разбира се, много е важна и защитата на потребителя. Трябва да се гарантира максимална проследяемост. От морето до масата. Необходимо е да разработим и търговска политика, това е изключително важно нещо. Трябва да подобрим своята позиция в международната търговия, ние, европейците, за да избегнем дъмпинга от страна на трети страни. Повече от всякога сега имаме възможности да зададем стандарти и правила, които да ни поставят там, където ние е мястото, мястото, което сме си заслужили. По отношение на организациите на производителите, те играят много важна роля – ние трябва да помислим обаче и за другите играчи в отрасъла. Пазарите и а, представителите на рибарството, като се стигне до древните а, рибари, които нямат економическо значение. Те също трябва да бъдат а, взети предвид, трябва отрасълът да е наясно с всички тези проблеми. А по отношение на екоетикетирането, трябва да се съдържа информация кога, къде е хваната рибата, какви са хранителните и показатели и така нататък. Цитират се различни проценти, 80-60%, но 60% в никакъв случай не дава гаранция за потребителя, гаранция за качество. Така че, ако можем да положим усилия, ние трябва да предоставяме, ако това изисква малко повече усилия, ние все пак трябва да предоставим това качество, включително и на Иберийския полуостров. Трябва да има минимален размер, но това трябва да бъде осигурено чрез последователност в законодателството. Воста в рибарството, опазване на ресурсите, гаранция за здравето, социалните и човешки измерения на проблема. Всичко това е част от нашата визия за бъдещето. Що се отнася до социалните аспекти, бъдещите а, политики в опор трябва да осигурят устойчивост, а, достойни доходи за рибарите и работни места. Населението трябва да продължи да живее по крайбрежието, а това ще стане чрез стимулиране на способността и опазване на биоразнообразието. Без да пренебрегваме социално-економическите аспекти на рибарството, нека да кажем, ние предлагаме някои изменения, изпращаме и бележки на докладчиците, е, като вземем предвид, разбира се, казаното днес господин Дейвис. Ще бъде кратък подкрепя много от предложенията на а, преждеговорившите, но има неща, с които не съм съгласен. А, ако искаме да направим екоетикетиране, според мен това е жива лудост. Трябва да има стандарти. в някои случаи те съществуват, като примерно съвета за морско дело, в други случаи те изобщо не съществуват. Така че производителите може да имат някакви е, етикети, но ако ние създадем такива, ние започваме да си противоречим, да противоречим на дефинициите и освен това създаваме допълнителна бюрокрация. Всеки път, когато някой рибар някъде из Европа сгази лука, ние започваме да говорим за екоетикетиране. И казваме, ето сега виновна е Европа, защото в крайна сметка не можем да вярваме на екоетикетирането. Затова не бива да работим по тази посока. А, колко по отношение на дните, дните, които са преминали а, от а, са, из... времето, което е изминало от улавянето до разтоварването на рибата на брега, Смятате ли, че консум... консумацията на тази а, риба е здравословна? Тя вероятно е здравословна, но определено това не е прясна риба. Особено ако става въпрос за по топлите климатични пояси. А, така че в някои случаи, може би, трябва да направим сравнение между консумирането на тази риба и на месото от кланицата. Благодаря ви, господин Санчес Персайда. Благодаря. Ще бъда кратък. Смятам, че е, реформата в организацията на пазара върви в правилна посока. Ще постигнем по-добро равновесие между организациите на производителите и опазване на аквакултурите. Ние трябва да осигурим качество, трябва да направим съответните проучвания и а, е, така да даваме на потребителите необходимата им информация чрез етикетирането. Трябва да помислим и за а, е, рибарството, което няма економическо значение. Аз подкрепям екоетикетирането, особено по отношение на аквакултурите. Освен това трябва да помислим за европейско етикетиране на онези риби и аквакултури, които спазват закона. Благодаря. Господин Депипър от комисията. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Стивенсън за документа. Това е цялостна подкрепа на нашето предложение. Отбелязахме си предложените изменения и с интерес продължаваме да слушаме, за да видим другите мнения, които, да видим какви други мнения ще бъдат изказани. В изказванията се поиска допълнителна информация по някои технически аспекти. Не, това е форума. Може би тези неща трябва да се изчитат чистят в двустранни срещи с господин Стивенсън, с докладчиците в Сянка и тогава отново да ги обсъждаме. Иначе благодаря за прекрасното сътрудничество. Благодаря, господин Стивенсън. Имате няколко минути за заключение. Благодаря на всички, които изпратиха бележки. Те ни бяха много полезни. От очаквам и по-подробните разяснения на комисията на някои от съвсем конкретните въпроси. Искам да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати по същество от някои от а, участниците в дискусията. Първо по екоетикетирането. Знае, че има различни мнения по този въпрос. Може би ще успея да успокоя някои от а, изказаните тревоги, като примерно Крис Дайвис. А, за да се отървем от тези 63 различни екоетикета, които в момента се поставят на рибните продукти, които се продават в рамките на общността в момента. А, а някои от тях са направо подвеждащи и то абсолютно целенасочено. Често пъти това са дори схеми за измами от страна на различни благотворителни организации, и затова предлагам екоетикетирането, което ще се контролира от комисията, да бъде възложено на подизпълнители. А, примерно на съвета за стопанисване на морето. А, ако иска, дадената организация може да реализира контрола сама или да заплати на такава, която да го извърши. Така че а, такива критерии могат да бъдат приложени, примерно, а, чрез Организацията за използване на морето. И така, онези, които внасят, вносителите на рибни продукти в Европейския съюз, също могат да кандидатстват за а, такъв екоетикет, но те трябва да отговарят на абсолютно същите критерии, които се налагат от Организацията за морето. Така че това е идеята. Обсъждах тези въпроси с а, а, Организацията за опазване на морето и те казаха, че са съгласни при положение, че тяхното лого е на етикета. Според мен няма никакво възражение срещу това. Тогава потребителят ще бъде абсолютно наясно, че си купува един продукт, който е устойчив, който е обект на контрол от една абсолютно независима организация. Така че не предлагам създаването на някаква огромна бюрократична организация към комисията. Просто контролата на комисията, за да е ясно, че след като се ангажират като подиспълнители, независими организации, които ще предоставят тези етикети, нещата вървят както трябва. Така че това е отговорът ми, насочен към онези, които като че ли са малко объркани по тази тема. По въпросът за изхвърлянията – моето виждане по отношение на изхвърлянето. И както каза Ян Хътсън, ще се опитаме да избегнем прилова с различни технически средства, но неминуемо ще има някои видове, които ще трябва да бъдат изхвърлени, които ще бъдат обект на изхвърляне. Така че трябва обаче да не се създава пазар за млади екземпляри а, и ще трябва да се плаща по нещичко на капитана, който ще трябва да предприеме необходимото да се продадат, примерно, тези екземпляри за рибено масло или за рибно брашно, а пък останалите би трябвало да се опазват с цел опазване на видовете. Трябва да се направи всичко, за да се избегне прилова. Но ако все пак хване рибаря една риба треска, която е с необходимите качества. Той трябва да бъде в състояние. А, тази, тази риба трябва да се продава на пазара, но остатъка. А, но онова, което не може да се използва, би трябвало до някъде да бъде обект на компенсация за капитана, а останалите средства да се използват за възстановяване на вида. Освен това, трябва да има възможности за безплатно съхранение на някои а, е, такива риби, които могат да бъдат използвани за стръв в бъдеще. И по този начин трябва да... Също ще се компенсират е, разходите, но трябва да помислим как ще се пък финансират е, складовите помещения. А по отношение на пристанищата, след дълги обсъждания с отрасъла, направихме предложението си. А според представителите на индустрията, ако се настоява на ясно оказване на датата на улова, представете си един траулер, който е в морето в продължение на 5-6 дни. Той има прекрасни условия в повечето случаи да съхранява рибата в чиста вода и така нататък. Но ако от друга страна е, помислим за някоя малка риболовна лодка, която е цял ден на жегата, няма условия за съхранение. Рибата от траулера ще бъде много прясна, ще бъде в прекрасни условия, а пък в рибарската лодка, евентуално тя няма да бъде в добро, добри условия, така че в Галиция, да речем един рибар, който работи с малки съдове, ми каза, че е съгласен с тези различия, но стига да се изисква датата на улова да не бъде задължителна, ние нямаме възражение. Защото, примерно, ние сме древни рибари, ако сме хванали треска и я продадем на, на пазара същия ден, проблем няма. Трябва обаче да има задължение датата, на която рибата е пристигнала в пристанището, да се отбелязва задължително. С това като че ли отговорих на повечето от изказванията, но ще от срещите с докладчиците в Сянка, ще имаме допълнителни обсъждания и на предложените поправки и бележки. Благодаря, господин Стивенсън. Нека да ви напомня, че 12 април, 12 часа на обяд е крайният срок за представяне на поправките. И така стигаме до последната точка от дневния ред за тази сутрин. За нея остана само половин час, а това е темата за древномащабния непромишлен риболов. 13 април или 12? 12, 12 април е крайния срок. 12 април, 12 часа на обяд. Съжалявам, ако съм казал 13, се поправя председателя. И така, през е, февруари обсъждахме тези въпроси. Нямахме много време, за да приключим проучването с... и да чуем господин Ферейра. Затова днес е, опитахме да добавим този дебат към дневния ред. Господин Ферейра, имате думата. А, моля кандидатите за изказване също да ми съобщат, за да имаме време. Авра, eu já fiz uma apresentação do documento de trabalho. Благодаря, господин председател. Виждам, че доста колеги искат да се изкажат. Говорих по тази тема още на миналото заседание, а на предходното заседание накратко изложих съдържанието на работния документ. Добре е, че още веднъж ще обсъдим тази тема днес. Така ще могат да се изкажат и онези колеги, които не бяха на заседанието миналия път. Но аз самият вече няма какво да допълня по темата. Госпожа Фрага. Също нямам много какво да допълня, тъй като се изказах на предишното заседание. Ще взема отношение показаното от госпожа Родост за непромишления риболов. Тя каза, че трябва да се изготви по-точно определение на това понятие. Мисля, че трябва да излезем с предложение, в което да се съдържат альтернативни параметри и да се ограничи много точно обхвата на това понятие. Какви могат да са параметрите? Първо, изискването за зона от 12 мили, 12 морски мили. 12 метра, извинете. Срокът от 24 часа също много добре описвам непромишления риболов. Това може да е един альтернативен параметър. Определението, което дава комисията в основния регламент, може да доведе до дискриминиране на онези, които се занимават с непромишлен риболов когато, например, съдовете са малко по-дълги. По-дълги в сравнение с други кораби от същата флота. Мисля, че въпросната стойност от 24 часа е един много представителен параметър. Може да се използва като альтернатива за дължината на съдовете от 12 метра. Можем да обсъдим тази альтернатива. Не мисля, че трябва да се предвижда прекалено сложно определение за непромишления риболов. Стойностите от 12 метра и 24 часа са добра възможност за въвеждането на по-точно и не толкова комплексно определение. Няма да се спирам върху другите точки от доклада на господин Ферейра. Исках да се спра само върху определението на, дребно, на непромишления, извинете, риболав. Това е документ, който е от много голямо значение за комисията. И мисля, че не е справедливо. Не съм толкова дълго време член на комисията, но ми се струва, че до голяма степен самите дребномащабни флоти зависят от своите правителства, особено когато става въпрос за допустим улов и квоти. Искам да чуя мнението на комисията по този въпрос. Просто на мен така ми се струва. Би трябвало на, на национално ниво да се носи отговорността. По-нататък, по отношение идеята за прехвърляемите риболовни концесии. Тук в работния документ се казва, че предложението е да има достъп до ресурси, които подлежат на една единна система. Добре да има прехвърляемите концесии не са единна система. Те се създават от държавите членки, за да отчитат националните приоритети и обстановка тогава може да се създаде такава концесия, която да отговаря на потребностите на дребномащабния непромишлен риболов в съответната страна. Аз просто си мисля, че тук има някакъв страх, може би основателен, че държавите членки нещо ще се объркат и ще създадат концесии които просто ще създадат някакъв хаос. Но във всеки случай аз си мисля, че държавите членки могат да си създадат прехвърляемите риболовни концесии. После, по регионализацията. Много малко в момента в регламента на ОПОР ясно а, посочва как точно работи тази регионализация, но комисията винаги е твърдяла, че това е подход, който върви отдолу нагоре. Не може да се налагат критерии. Сега решенията ще се взимат от регионални органи, например. Е, различията са навсякъде в е, цяла Европа. Някои работят добре, в състояние са да поемат повече отговорности. Например, Шотландия, да речем. Това е един пример за район, където могат да се поемат големи отговорности, а в други не са така разработени, но подходът трябва да е отдолу нагоре. Какво липсва от регламента, може би? Как ще отговори комисията на подходи от организации, които ясно функционират, имат способност да им се дадат повече правомощия за управление. Винаги позитивно ли комисията ще откликне или пък ще се опитва да запази някак повече централизиран контрол въпреки това положение? Благодаря. Благодаря, господин Дейвис. Беса. Благодаря. Мисля, че работният документ на господин Ферер е много интересен, защото ни дава възможности да реализираме напредък, както по отношение на опор в по-общ смисъл, а именно като разгледаме дефиницията на древномащабния, непромишления, традиционния риболов – Докладът на господин Ферейра предлага и цял набор от критерии, но втората възможност всъщност се състои в това как можем да действаме в интерес на древномащабния риболов. Тук всички сме съгласни, че той е от изключително голямо значение за оцеляването на тази традиционна професия, а също така за оцеляването, оцеляването на ресурсите за рибното стопанство. Труден е въпроса. Какво точно имаме предвид? И как къде искаме да се прилагат конкретните мерки, ако решим, че има нужда от такива по отношение на непромишления риболов. Очевидно, традиционният риболов съществува в най-различни форми. Оценката на комисията се основава на а, два критерия 12 метра плавателен съд, например и техниките за риболова. Всичко това, разбира се, се определя от различните държави. Може да са 10%, 12%, 14% тези води. Но разширяването на дефиницията също е възможно, за да се включи крайбрежните флоти. Тогава вече процентите стават 40-60. Госпожа Деманаки казва, че 80% всъщност е дела на дребномащабния риболов. Тогава коя е точната, кое е точното число, кое е точният процент. Е, господин Ферайра с доклада си ни дава голяма възможност да разработим един по-добър подход, така че поне да сме наясно как бихме желали да разработваме нашите политики. Той също предлага и набор от критерии. Очевидно параметрите ще бъдат смесени. Госпожа Фрега преди малко предложи идеята – дължината на експедицията също да бъде е, използвана като критерий, също така мощта на двигателите на, на съдовете, дължината на съда и така нататък. Е, важно е също да се има предвид и въздействието върху околната среда, да не забравяме и социал-економическата е, роля на непромишления риболов. И така, откъде започва дребномащабния риболов и къде свършва. Доста провокативно мога да кажа, че този риболов всъщност е, е този сектор от промишта, който е, не е промишлен риболов. Точка. По-нататък. Господин Ферера предлага подход, който ще зависи от региона и, и по позитивната дискриминация за сектора. Нашето впечатление е, че няма да ни бъде приятно да отделяме отделните дерогации за дребномащабния риболов от принципа за реформиране на опор. Така че от наша гледна точка най-добрият начин да отстояваме интересите на непромишления риболов е да се съсредоточим върху критериите, които са включени в реформата на опор. Това трябва да е отправната ни точка. Критериите трябва да са свързани с условията, приложими към устойчив риболов, максимално устойчив риболов, целите за изхвърлянията, прехвърляемите квоти, концесии, регионализацията. Цяла група заинтересовани страни се вълнуват от този въпрос, така че в интерес на древномащабния риболов е да осъзнаем необходимостта, че трябва да насочим вниманието си върху критериите, приети от общата политика в областта на ридарството. Господин Кадак има думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Извинявайте, миналия път не бях тук, когато дискутирахме този въпрос. Е, благодаря много на господин Ферери. Благодаря и за качеството на предложения доклад. Опасявам се. И тук вече няколко години повтарям именно този факт. Опасявам се, че като се опитваме да стигнем до европейска дефиниция за дребномащабен риболов, се опитваме да постигнем неразрешима задача, защото става въпрос за различни морета, Манш, Средиземноморието, Балтийско море, Северно море и така нататък. Не е възможно да бъдат обединени от една единствена дефиниция. Според мен дефиницията на комисията всъщност е нещо доста скрито. Какво означава 12 метров съд? по, по различен начин се а, ловят различни морски видове. Например, а, при черупчестите има много различни методи. Някои използват 8, 9, 10 метрови съдове, когато ловят стриди, например не може да се приеме, че една такава дефиниция е напълно изчерпателна. Трябва да уточним кои са точните критерии. Стана дума, разбира се, за размера на окото на мрежата – за двигателя, колко конски сили е на съда и така нататък. Но проблема е, че непромишления риболов е различен на територията на Европейския съюз. Както вече бе казано от господин Бесет, може би трябва да се ограничим с непромишлен риболов в противовес с промишлен риболов, а не да се опитваме да обясняваме какво е традиционен риболов на европейско ниво дали е, определен размер на морския съд ще бъде достатъчно 12-14 е, метров, все едно колко метров. В крайна сметка, е, дали можем да използваме друг подход, например, че това е семен бизнес. Все едно трудно ще бъде да намерим точното определение, което ще отговаря на всички интереси и потребности а, предложението на комисията 12 е метров съд, извинявайте, ама това няма нищо с социал економическата реалност. Не мога да го приема. Или трябва да намерим идеалния отговор на въпроса, или просто да кажем какво не е дребно дребномащабния непромишлен риболов. Това исках да ви кажа. Във всеки случай в доклада има много интересни примери за механизмите, за древномащабния риболов, за екологичните му аспекти. Благодаря. Благодаря. Господин Кадек, госпожа, господин Милана. А, Миланда. Obrigada, Presidente. O relatório de, do companheiro João Ferreira apresenta muitas particularidades de, de grande importância, como благодаря. Докладът на колегата Ферейра съдържа много интересни предложения, например във връзка с определението на дребномащабния риболов. Предложението на комисията действително е много ограничаващо. Това отбелязаха с право и преждеговорившите. В определението не се пред... включват а, видовете риба, не се включват риболовните общности. Мисля, че критериите, на които трябва да заложим, трябва да са економически. Ако не вземем предвид характеристиките на отделните държави, различните економически параметри, то няма да дадем възможност на дребномащабния риболов да оцелее. Трябва да вземем предвид регионалните особености. В противен случай дребномащабният риболов по региони просто няма да оцелее. Дребномащабният риболов се ограничава в семейните предприятия. Тези семейни предприятия са от особено голямо значение за отделните региони, тъй като там занаятът, рибарството се предава от поколение на поколение. Много често от 5 до 10 фамилии представляват една такава общност. Това е типично за моята страна, например. Госпожа Льовинка, благодаря ви. Аз само едно нещо искам да добавя. И така или иначе господин Дайвис го спомена. Много от нещата, които предлагате, господин Ферейра, са в ръцете на държавите членки и в момента. Вие предлагате мерки за подкрепа в случай на извънредни ситуации или по време на биологическия период, когато рибарите не могат да излизат, биологически обоснования период, когато рибарите не могат да излизат морето, плащането на някакви компенсации, ограничението до 12 морски мили, това вече съществува в Швеция. Така че държавите членки имат правомощия да третират различните сегменти на риболовния флет по различен начин. Така че може би от тук проистича и трудността да се даде точно определение на дребно мащабен и непромишлен риболов. Примерно в северните скандинавски държави, Швеция и прочие, в сравнение с средиземноморски регион, примерно, условията са много различни, флота е различен, така че съществуват различия и в момента. Благодаря, госпожо Лавин. А, комисията? Добро утро. Най-напред искам да поздравя докладчика за инициативата му. Действително докладът е много ценен, защото дребномащабният и непромишлен реболов е една сфера, която също подлежи на управление. Бяха споменати някои цифри, някои проценти каквато и дефиниция да използваме, но за момента просто да използваме нашата за дребно мащабен риболов за Европа. Има, примерно, държава членка с много малък риболовен флот, докато в друга държава, в Средиземноморието, 99% от всички риболовни съдове са малки. Така че Можем да кажем, че около 80% от съдовете се обхващат от дефиницията и затова те влизат в тази категория. Именно затова решихме да процедираме по този начин. Но целта е, каквито и разпоредби да изготвим, те да бъдат наистина насочени към древномащабният и непромишлен риболов. Базираме се на данните от регистъра на флотата, но една голяма част от европейския флот се обхваща от дефиницията, така както я предлагаме за дребномащабен и непромишлен риболов. Както вече казах, дискусията е изключително важна, но тя е много сложна. Ние в комисията сме провели множество подобни обсъждания и в миналото, когато обсъждахме други финансови инструменти, а и по време на подготовката на реформата. Затова и решихме да се изготви тази нова дефиниция. Ако се придържаме към старата, винаги рискуваме да се добавят нови е, усложнения, нови сложности, да искаме да включим нещо, което е невъзможно да бъде измерен, измерено и затова комбинацията от дължината на съда и а, използваните риболовни съоръжения, пасивните такива, е дефиниция, която все пак ще ни свърши работа. Това го доказва и ежедневната практика, защото държавите членки като че ли не се сблъскват с огромни проблеми. Разбира се, можем да добавим и допълнителни компоненти, но това усложнява нещата и въвеждаме компоненти, които не могат да бъдат измерени. Ако освен това въведем и критерия, примерно за семейна, семейно препитание, вече се, налагат, се налага необходимост от измерване и контрол и нещата стават по-сложни. Искам да използвам обсъждането на дефиницията, за да видим какво е възможно, какво е реализуемо в сферата на политиките. Много от държавите членки направиха различни предложения за политики, но трябва все пак да държим сметка за реалността, за това как се измерват и квотите. И какво смята съвета? Съветът смята, че а, квотите а, дават реалната картина на възможностите, след това те се разделят и в крайна сметка всичко остава в правомощията на държавите членки. Те трябва да решат кой какво да получи. И възможностите се споделят. Това пак зависи от определението. Примерно Испания и Франция без Кадахура, проявяват известна гъвкавост, за да подпомогнат някаква част от флота си. Така че комисията е готова да подпомогне по-нататък разработването на тези компоненти, които да, подпом... да дадат възможност за разпределение на достъпа. Но в крайна сметка добре е да се даде гъвкавост и в работата на самите държави членки. Финландия не било, може да следва примера на Белгия, примерно. Господин Дейвис справедливо отбеляза, че системата, която е предложена в доклада, системата на общия допустим улов, дава възможност на държавите членки сами да се нагодат към спецификата на националното рибарство и да създадат свои собствени защитни механизми. Така че това също сме включили в своите предложения. Искам да спомена още две неща. Миналия път го засегнахме в обсъжданията, днес отново се промъкна в дискусията. Имаме една единна политика по отношение на опазването. Не считаме, че трябва да се дава възможност отделните държави да следват различна политика в това отношение. Може някои от тях да са по-екологични от други, но няма логика това да се прави на а, ниво общност. Приема се, че повечето а, от не промишления риболов се реализира близо до брега. Така че не виждаме никакъв смисъл в някаква диференциация и разделение на политиките в отделните държави членки. И накрая считаме, че и в регламента за пазара, и в а, европейския, по отношение на Европейския фонд за море, морско дело и рибарството. Всичко, което предлагаме е насочено към подкрепата на а, риболовните флоти. Различните критерии ще бъдат включени в националните а, политики, но те всички целят подкрепа на дребномащабния риболов. Целта е да се даде повече възможност за развитието на този дребномащабен риболов и смятаме, че различни компоненти от нашето предложение вземат предвид спецификата на тази дейност. Благодаря много. И така няколко минути на господин Ферейра за заключителни думи. Благодарим на господин Ферейра. Благодарим и на преводачите. Много благодаря. Искам да благодаря на колегите за бележките, но нека най-напред да отговоря на това, което беше казано в залата. Първо по отношение на дефиницията. Необходимо е да помислим за друг вариант на определението, което предлага комисията, защото е ясно, че тази дефиниция има своите а, пропуски. Комисията счита, че критерият, който предлага, трябва да обхваща 80% от риболовните съдове, но не се казва какъв е обемът на улова или а, оборота. Така че колегите, които а, представиха в комисията писмени въпроси, имат предвид точно това. 80% от а, а, флота, ако тази стойност е точна, не отговаря на улова на 80% от ресурса. Тези а, кораби ще уловят много по-малко от 80% от ресурса. Не зная как стоят нещата в останалата част на Европейския съюз, но в моята родина зная. 80% от а, съдовете а, ще уловят 30 до 40% от рибата, която пристига в пристанището. Пак казвам, това е положението в моята родина, може би е по-различно в други държави членки, но това показва каква е природата на тези а, на съдове. Това са по-малките съдове, които а, регистрират и по-малък улов. Има друг отрасъл, в който, разбира се, уловът е много по-голям. Друга част на отрасъл, в който улова е по-голям. Така че трябва да направим ясно разграничение между две напълно различни дейности. Що се отнася до а, прехвърляемите риболовни концесии? Не считам, че трябва да се занимаваме с различните тези в този момент. системата може и да бъде модифицирана, но все пак това е система, която ще остане и за бъдеще. Мисля, че държавите членки просто няма да могат да приемат друга. Държавите членки просто ще имат право да използват и други решения за постигането на конкретни цели и да не работят по концесиите. Комисията като че ли дава възможност за това. Тук комисията предлага, а, не дава възможност за това. Тук комисията предлага гъвкавост 0. Освен това, ще се обхване и много от това, което според нас обаче няма място в концесиите, а има място в проблема за дребномащабния риболов. Така че Другия въпрос беше въпроса за ролята на държавите членки. Господин Дейвис и други колеги споменаха този въпрос. Да, разбира се, държавите членки имат своята роля в а, този отрасъл. Същото вържи и за 12, зоната от 12 мили а, и ексклюзивните райони за риболов. Ние предлагаме това да остане и да остане за постоянно. Дори зоната може да бъде разширена, защо пък не? Разширяването на зоната е възможно, ако резултатите са положителни. Защо да не се разшири зоната и да не се дадат повече инструменти на държавите членки, които те биха могли да използват, за да подкрепят древномащабния риболов. С това ще приключа, господин председател. Разбираме, че предложенията, които се направиха тук, не отиват достатъчно далеч. Не можем да твърдим, че имаме обща политика в една сфера, но в друга да нямаме. Не, не можем да имаме политика, която е определена от центъра и да дадем задълж... и да изискваме от държавите членки да я спазват, но след това разходите, които са свързани с тази политика да бъдат покрити от хазната на държавите членки. Примерно на европейско ниво трябва да сме а, осигурили механизми, по които да се действа в изключителни случаи, така че тук нещата не би трябвало напълно да зависят от държавите членки. Съгласен съм, че държавите членки обаче имат своето своята важна роля. Реформата в политиката обаче не бива да върви в посока към централизирано рибарство. Рибарството трябва да се децентрализира, но за съжаление като че ли не вървим в тази посока. Благодаря. Продължаваме в 3 часа с изслушването по темата регионализация като част от реформата. Благодаря ви.